и да поддържаме, да вдъхваме живот в идеалите на Жан Моне. Солидарност, мир а, и демокрация. Благодаря ви, господин председател. Благодаря много на председателя на Европейската комисия, господин Барозо. Колегата Риберо и Кастро във връзка с дневния ред. Благодаря, господин председател.